Добър вечер, Добър вечер, дами и господа. Ще пристъпим към гласуване. Незабавно пристъпваме към гласуване, тъй като имаме доста работа. Знам, че искате да започнете колкото може по-рано, колкото може по-бързо. Е, знам, че нашето заседание се излъчва онлайн. Искам да ви напомня, че на 28 юни нашата комисия реши да разработи становище е, по законодателното предложение за Европейски фонд за солидарност и за е, член 53 53.4 от процедурните правила. При това по този въпрос културната комисия е водеща и искам да ви уведомя, че на 6 октомври петък е крайния срок за предлагане на изменения. 13 часа. В 18 часа можете да започнете да предлагате изменения. Нашето заседание ще се проведе на 6 ноември. Но виждам, че господин Хойслинг иска думата. Накратко, ако обичате. А, господин председател, бих искал да помоля по точка е, вота за обновяемите източници да бъде отложен. Нашия докладчик в Сянка ни каза, че са неудовлетворени от протичането на процедурата до момента. Е, били са организирани заседания е, и докладчите в Сянка не са могли да постигнат никакъв компромис, поради което те смятат, че процедурата поне по начина по който тече до момента е недопустима, така че докладчиците в сянка искат е, вота да се отложи, докато се постигне съгласие в групата и евентуално да се постигнат компромисни изменения. Та, да, искаме да се отложи гласуването по точка 5. Надяваме се да има друго заседание в комисията. Е, председателя, според информацията от секретарията все още няма окончателна дата за гласуване. Може би по Комисията околна среда вота също ще се отложи. Комисията околна среда все още не е взела окончателно решение. А, Колеги, аз не съм съгласна с това искане на господин Хозлинг за отлагане на гласуването тъй като е, ние участвахме в е, усилени преговори по компромиси. И по компромисите се постигнаха много е, политически групи. Имаше четири заседания на докладчиците в Сянка и допълнителни три заседания. Лично аз съм говорила с по-голямата част от докладчиците в Сянка, за да разбера тяхната позиция и за да постигнем възможно най-добро качество на становището. Така че е важно да се приеме и ясна позиция преди гласуването в Комисията по околна среда. Господин председател, вие сте прав. Гласуването в Комисията по околна среда не е отложено и искам да защитим интересите на съскостопанските производители. Трябва те да могат да оцелеят. Ето защо аз приканвам всички да не подкрепят това отлагането на гласуването и да гласуваме по е, готовото становище. Председателя господин Хозлинг направи това предложение, говори дълго. Сега е, имаше един оратор, който говори против предложението. Той също говори дълго, поради което моля всички следващи изказващи се да говорят кратко. Господин. А, много често аз подкрепям Мартин, но моята работа е да се опитвам да забавя законодателството в този парламент, особено по темите за енергетиката. Аз съм на негова страна. Е, пане, пане, пане, пане пошле. Председателя, ако обичате, дами и господа депутати, нека не будим време. Не знам с изказването си на кого помагате повече. Докладчика и на докладчика в сянка. Господин Такола. Искам да кажа, че Марияна Петир свърши чудесна работа. Тя беше много търпелива с нас като докладчици. Ние имахме чудесни дискусии. Мога изцяло да подкрепя работата и затова не разбирам възгледа на Хослингс по този въпрос. Но аз съм на страната на госпожа Петир, защото тя свърши чудесна работа като докладчица. Тя изслуша и нас докладчиците в сянка. Председателя. Да, не знам. Следващи изказваш се. Господин председател, това е важен доклад. Направихме напредък. Госпожа Петир каза, но мисля, че това е доклад, който заслужава малко по-задълбочена работа за да може въпросът за енергетиката да стане обект на пълен консенсус. Мисля, че още не сме приключили напълно работата си и за това не подкрепям искането на господин Хослик за отлагане на вод. Гос... Благодаря, госпожа Сандра Посел. Аз също поддържам предложението на господин Хослинг. Председателя, тъй като никой друг не иска да вземе думата, господин Дантен, аз е, е, съм в почуда. Аз, аз, аз искам да ви кажа, ние не сме сигурни е, дали ЕМВИ няма да гласува до няколко часа. И поемаме риска по толкова важен въпрос е, да не посочи мнението на Комисията по околна среда. Е, за какво ще ни помислят хората? Какво е... ние, ние, нас ни е възложена отговорна работа. Труден бил доклада. Ние тук в тази комисия сме работили по куп е, трудни доклади. Не мога да си представя, че ние няма да се произнесем преди Комисията по околна среда. А, председателя, нека да изчакаме, нека да попитаме секретарията, има ли решение в Комисията околна среда, не, тъй като не знаем дали в Комисията по околна среда няма да се отложи гласуването, а, а пък ако то не се отложи, ние нямаме, няма да имаме време да изрази мнението си. Виждам, че всички, които искаха да вземат думата, се изказаха. И сега ви предлагам да пристъпим към гласуване. Кой е за гласуването на господин Хослинг? Естествено гласуваме електронно. И така, гласуваме електронно предложението на господин Хослинг. О, много. One EPP too many. Е, един е, член на Европейска народна партия в повече трябва да си извади картата. Така, добре. Sorry, przechodzimy do projektu opinii. Извинете. Пристъпваме към препоръката на съвета е, по преговори за водене на търговски преговори с Австралия. Господин Андрю е докладчик на това, по това становище. Е, господин докладчик. Комисията Инта е водеща. Както знаете, ние изготвихме този доклад в много кратки срокове. Господин Андрю, ако желаете, можете, разбира се, да вземете думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да кажа, че е, двата съвместни доклада са от ключово значение за отрасъл на селското стопанство. Мисля, че свършихме добра колективна работа. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка, на всички депутати, които поискаха или предложиха полезни изменения. По тях, по този доклад, се опитахме да постигнем консенсус. Консенсус, естествено, по компромисите. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Не винаги беше лесно. Благодаря на целия екип, на секретарията, който чудесно ни помогна в тази работа. Председателя, благодаря. И така, пристъпваме към гласуването. Електронно гласуване по компромиса. Поправка 1. Извинение първо за Приема се. Изменение номер 2 за. Приема се. Компромис номер 1. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с компромис. изменение 9 за. Приема се. Компромис 2 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Компромис приемте. Приема се. Изменение 116. За. Благодаря ви. Приема се. Компромис 3. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 4. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 19. За. Против. Отхвърля се. Изменение 22 за. Приема се. Проверка. Добре, нека да, провер... да го проверим. Изменение 22. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Отивам гласуване. Замикам гласуване. Прекратете гласуването. Един член на социалистите в повече. Да, всичко е наред. Благодаря ви. Прекратете гласуването по изменение 22. Приема се. О, изменение 27 за. Благодаря ви. Приема се. Компромис 6 за. А, извинете, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 7. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменени 39. Изменени 39 за. Приема се. Изменени 40 за. Приема се. Изменени 55 за. Приема се. Изменение 57 за. Против. Отхвърля се. Изменение 58 за. Приема се. Измени 61 за. Против. Отхвърля се. 65 за. Приема се. Компромис 8. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 72 за. Благодаря ви. Приема се. 73 за. Против. Отхвърля се. Компромис 9. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 10. За. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 110. За. Благодаря ви, приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно. Компромис 11. Благодаря ви. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 98 за. Против. Отхвърля се. Да направим проверка. Добре. Изменение 98. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 107 за, против, отхвърля се. 118 приема се. Изменение 100 за, приема се. Изменение 102 за. Против. Отхвърля се. Изменение 105 за. Против. Отхвърля се. Изменение 108 за. Против. Отхвърля се, но нека да направим проверка. Изменение 108. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 109. За. Против. Мисля, че резултатът е същият, но нека да направим проверка. Електронно гласуване. Изменение 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С много малко. Изменение 112 за, против, Отхвърля се. Измени 113 за, против, отхвърля се. 114 за, против, отхвърля се. 115 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 115, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 117 за, против, отхвърля се. Гласуваме становището с направените изменения. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Много ви благодаря и поздравления. Докладчик иска да каже нещо, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Съвсем набързо. Видяхте колко са единни колегите с гласуването по този доклад. Мисля, че резултатът е на висотата на очакванията ни и се надявам Европейската комисия да си даде сметка, че това е едно важно послание в постоянното и преследване на споразумения за свободна търговия, без да се вземем предвид трудности, пред които е справен отрасъла на селското стопанство. Тоест трябва да вземем предвид последствието на тези тази поредица от посмесъпна търговия върху нашето селско стопанство. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря на господин докладчика за свършената него работа. Разбира се, ще продължите да следите цялостният процес на преговори. И ако има среща на координаторите, им разполагате с мандат от наша страна да ги следите и разбира се, ще ни осведомите своевременно, ако има нужда от промяна в мандата по някаква причина. На 12 октомври ще се гласува в комисията Инта като се очаква текста да бъде прият на пленарното заседание през второто пленарно заседание през октомври. Продължаваме с а, препоръката относно тростите преговори с Нова Зеландия. Докладчик а, по въводещата комисия Инта е господин Каспари. При нас докладчик по становище е господин Джеймс Никълсън. Господин Никълсън, имате думата. Ще бъда съвсем кратък. Бих искал да благодаря на всички, които участваха в изготвянето това становище. Доста неприятен беше момента да се разглежда, да се подготвя това становище точно преди лятната почивка. Длъжна съм да похваля не само слушателите на комисията, но и мои собствени сътрудници, сътрудниците на ЕКР и докладчета в Сянка. Всички работиха отлично, с което ги поздравявам. Мисля, че постигнахме един доста добре балансиран доклад и смятам, че трябва да го гласуваме. Още ни чака доста работа. Благодаря ви. Много ви благодаря. По-късно ще си благодарим взаимно, а сега преминаваме към гласуването. Изменение четвърто. Господин Дантен, госпожа Деле, за. Благодаря ви, приема се. Изменение второ. Изменение второ. Извинете, компромис гласуваме. Моля, гласувайте. Електронно. Компромис А. Точно така, това гласуваме. Замека, замека гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Б1. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Правка 60. Изменение 60. Изменение 60. За. Против. Отхвърля се. Изменение 40. На Декастро и Андрия. За. Приема се. 43. За. Против. Отхвърля се. Компромис С. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Д. Компромис Д, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Е. E. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 53 на господин Агню за. Приема се. Благодаря ви. Компромис F. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 67. Има основно изменение господин Декастро. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Андрио. По изменение 67 внасям устно изменение за още два текст, два реда текста, които ще ви прочета на английски. След тези отрасли, особено по отношение на монополистичните структури на някои индустрии и в частност на сектора на млекопроизводството в Нова Зеландия и оттам нататък изменението продължава по същия начин. Благодаря ви. Има, има увак. Има ли ком- коментари? Не. В такъв случай приемаме устното изменение и с устното изменение гласуваме изменение 67. Кой е за изменение 67 с устното изменение? За. Против. Мисля, че е прието, но нека да направим проверка. Изменение 67, гласувайте електронно. Моля. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 68. 68 за. Против. Ами не стана много ясно. Нека тук вътре гласуваме за всеки случай изменение 68. Моля, гласувайте. Изменение 68. Мисля, че се отхвърля, не съм много сигурен. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 69 за. Приема се. 70 за. Няма да гласуваме. Добре. Компромис Г. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Х. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 80. За. Против. Отвърля се. 82. За. Против. Отхвърля се. Изменение 86. За. Против. Отхвърля се. Изменение 87. За. Приема се. Изменение 90 за. Приема се. 94 за. Против. Отхвърля се. 95 за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Отхвърля се. 97 за. Против. Отхвърля се. 98 за. Против. Отхвърля се. 99 за. Против. Отхвърля се. 100 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Приема се. 101 за. Против. Отхвърля се. 103 за. Против. Отхвърля се. 104 за. Против. 100, sorry, 100... Извинете, 108. Гласуваме 108 електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 112 за. Против. Отхвърля се. 111 за. Против. 111. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 113 за. Против. Отхвърля се. 116 за. Против. Отхвърля се. 118 за. Против. Отхвърля се, но нека да направим проверка. Гласуваме електронно по изменение 118. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме текста като цяло с направените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви и поздравления за докладчика. Господин докладчик, ако искате, може да вземете думата. Не, добре, поздравления. Още веднъж казвам и поздравления за докладчиците в Сянка и за всички, на всички сътрудници. Призваваме ви близо внимателно да следите преговорите от тук нататък. На 20 октомври ще се гласува доклада в комисията Инта и ако няма някакви трудности с досието, ще се гласува текста на пленарното от пленарно седание през месец октомври. А сега продължаваме към текста за възобновяемите източници. Докладчик е госпожа Петир. Много важен доклад за нашата комисия. Две комисии са отговорни, ИТРИ и МВИ. По член 54 комисията Агри и Тран, те са по член 53 плюс, т.е. участие на докладчици заедно с а, нашите докладчици по време на неформалните трилози. Госпожа Петир, имате думата. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo е kao što сте сам... Благодаря. Господин председател, както казахте, много важно досие. Доста тежко, доста трудно и много се радвам, че повечето политически групи успяха да постигнат до добър компромис, така че смятам, че в момента в който се приеме доклада, ще имаме ясна позиция в нашата комисия. И така, също искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на асистентите за тяхната помощ, защото смятам, че е, успяхме да постигнем добри компромиси. Искам да благодаря на, особено на господин Василис Магнис е, в секретарията, който се занимаваше с темата там. Така че преди гласуването. Нека да му благодаря за приноса, за това, че имаме списъка с гласуване на време, както и мой асистент и господин Стрендж от НП. И също ви призовавам да подкрепите този доклад, защото той е много важен за нашите фермери и за селското стопанство. Благодаря. Както казах, темата е много трудна. Има много проблеми, но като цяло успяхме да ги разрешим. И така, нека да забравим миналото и да гласуваме по този текст. Нека да започнем. Измерение 223 за. Против. Въздържа... Отхвърля се. 224, 25, 26 те са идентични. Кой е за? Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 227 за. Против. Ще го проверим. Съжалявам, но така е. Гласувайте, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 4 гласа. Трудно е да се види такава малка разлика. 228 за. Приема се. 229 за. Отхвърля се. Изменения 7 и 230. Идентични за. Приема се. 232. За. Против. Отхвърля се. 233. За. Приема се. 234. За. Приема се. 235, 236, 237 кой е за? Приема се. Ще го проверим. Проверяваме ги електронно, трите идентични изменения. Гласуваме. Край на гласуването. Мога powiedzieć, так, мога tak, mogę Мога да кажа и да, и не. Не винаги предложенията на малките групи се отхвърлят. Добре. 238. За. Против. Приема се. Ще го проверим. Добре, проверяваме го електронно. Моля, гласуйте. Край на гласуването. Приема се. 239 за. Против. Приема се същото мнозинство. 240 за. Против. Отхвърля се. Ще го проверим. Добре, проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 241 и 42 заедно. Това са идентични изменения. За. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 245. Кой е за? 245 за, против. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 247 и 248. Кой е за? Против? отхвърля се. 244. За. Против. Ще го проверим електронно. 254 е изменението. Извинявайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста за. Приема се. Изменение 12. 258-259 също. Кой е за? Приема се. 260. И... 261. Кой е за? Приема се. 263. За. Приема се. 264 за. Приема се. 266 и 267. За, против, отхвърля се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Моля да го гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 275 за. За против, отхвърля се. 276 е, е, за, отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласовете електронно. Приема се. Пристъпваме към изменение 292. За. Приема се. 293. Извинявайте, 294. Гласуваме 294 изменение. За. Против. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И така, изменение 17. Малко ще напреднем. Три страници. 321 и 17. Кой е за двете изменения? За против? Мисля, че се отхвърля, но трябва да го проверим. И така, 17 и 321 изменение гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Пани, pośle Jar, proszę гласувач. Замекам głosowanie. Край на гласуването. Изменението се отхвърля с един глас. Един. Сега гласуваме следващите изменения. за. Против. Отхвърля се. 328 за. Против. Отхвърля се. 323 за против, отхвърля се. 324 за, приема се. 325 за, против, отхвърля се. 326 за, против, отхвърля се. 327 за, против, отхвърля се. Изменение 18. Докладчика е за. Кой е за? Приема се. 329 за. Извинявайте, 333 на господин Мюлер. При... За. Приема се. 335 за. Против. Отхвърля се. 336 също отхвърля. 337. Отхвърля се. 338 за. Против. Отхвърля се. 339 за. Против. Отхвърля се. 340 за. Против. Отхвърля се. 341 за. Против. Отхвърля се. 342 за. Против. Отхвърля се. 343 за, против. Отхвърля се. 344 за, против. Приема се. 345 за, против. Отхвърля се. 346 за. Приема се. 347 за. Приема се. 348 за. Приема се. 349 за. А, искате да проверим пред. Добре, гласуваме електронно 348. Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се. 349 за. Против. Отхвърля се. 350 за. Против. Отхвърля се. 351 за. Против. Отхвърля се. 352 за. Против. Приема се. 353 за, против, отхвърля се. 354 за, приема се. 355 за, против, отхвърля се. 356. Не. Проверяваме 355-то електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Толкова много не. Дадох ви шанс. 356 за, против, отхвърля се. 357 за, приема се. 358 за, отхвърля се. 359 за, против, отхвърля се. 360 за, против, отхвърля се. 361 за против отхвърля се. 362 за против отхвърля се. 363 за против приема се. 364 за против отхвърля се. 365 за против приема се. 366 за против отхвърля се. 367 за против отхвърля се. 368 за против отхвърля се. 369 за, против, отхвърля се. 370 за, против, отхвърля се. 371 за, против, отхвърля се. 372 за, против, приема се. 373. А, искате да проверим 372. Добре, добре. Гласуваме. Моля, гласувайте електронно. 373. на НП списъка бяхте за. Защо сега тук? 372 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, е, поправка 373. 373. За, против, Отхвърля се. 374. За. Против. Отхвърля се. 375. За. Против. Ще го гласуваме електронно, да проверим. А, явно много бързо сме го решили. 375. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте електронно компромис 3. Комент. Замека гласование. Край на гласуване. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте по компромис 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 410. За. Приема се. Изменение 24. Приема се. 411 за. Приема се. 412 за. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 414. За. Против. Отхвърля се. Изменение 415-416 идентични гласа. 417 за. Приема се. 418 за. Приема се. 419 за. Против. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 445. Изменение 445. За. Против. Отхвърля се. Изменение 441. За против, отхвърля се. 430 за, против, отхвърля се. 431, 32, 33 за, против, отхвърля се. 438 за, против, отхвърля се. 439 и 40 за, против, отхвърлят се. Компромис 7. Моля гласувайте електронно. Zamykam głosowanie. Компромис. Край на гласуването. Приема се. 472 с 3 страници приблизително напредваме. Кой е за? 472 изменение. Моля, кой е за? Приема се, добре. 474. моля, гласувайте. За. Приема се. 475. За. Приема се. 473. За. Приема се. 476 за. Приема се 478 за против, отхвърля се. 479 за против, отхвърля се. 480 за против, отхвърля се. Компромис 8. Моля, гласувайте електронно. към гласуване. Край на гласуването. 4 приемти, 4 из... Приема се. А сега 494. Кой е за? Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 494-то изменение на господин Херанц. Край на гласуването. Отхвърля се. 501 за, против, Отхвърля се. А, има искане на залата. Да гласуваме. Гласуваме го електронно. 501. Моля, гласувайте електронно. 501 изменение. Отхвърля се. 502. За. Против. Отхвърля се. 503. За. Против. Ще го проверим електронно. 503-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С малко. 504. За. Приема се. 504 и четвърто. За него говорим. Добре, нека да го гласуваме, щом искате. 504 изменение гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Петстотин и осмо изменение за. Приема се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 510. За. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 510. Край на гласуването. Отхвърля се. 511 за. Против. Отхвърля се. 512 за. Приема се. Изменение 40. За. Приема се. 514. 41, извинявайте. Кой е за? Против. Приема се. 42 изменение. За. Приема се. Благодаря. 518 за. Против. Отхвърля се. 519 за. Против. Отхвърля се. 43-44 за. Приема се. 521 за. Против. Отхвърля се. 520 522 за. Против. Отхвърля се. Нека да го проверим. Да ги проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 523. За. 523. Приема се. Да преминем към изменение 60. За. Против. Отхвърля се. 61. За. Против. Отхвърля се. 62. За. Против. Отхвърля се. 63. 63 за. Приема се. 64 за. Приема се. 65 за, против, отхвърля се. 66 за, приема се. 67 и 68 за, приема се. 69 и 70 за, приемат се. 71 и 72 за, приемат се. Поправка 70. 76. Okej, okay. той е за. За. Още веднъж. 76 за, против, отхвърля се. 78 и 79 за, против, отхвърлят се. 80 за, Против. Отхвърля се. 81. За. Приема се. 85. За. 85 за, против, отхвърля се. 86 и 87 за, против, отхвърлят се. 88 и 89 за, против, Отхвърлят се. Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Толкова много имена има на вносители на това изменение но беше отхвърлено. Изменени 90 за, приема се 91 и 92 за, против, отхвърлят се. 93 за. Добре, проверка на 91 и 92. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 93 за. Приема се. 94 за против, отхвърля се 95 за, против, отхвърля се 96 за, против, отхвърля се 99 за, приема се. Изменение 100 за, против, отхвърля се. 101 за, против, отхвърля се. 102 за, против, отхвърля се. 103 за, против, отхвърля се. 104 за, против, отхвърля се. 105 за, против, отхвърля се. 106 за, против, отхвърля се. 107 за, против, отхвърля се. 108 за, против, отхвърля се. 109 за, против, отхвърля се. 110 и 111 за, против, приема се 112 за. Нека да направим проверка на изменение 110 и 111. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. Прекратете гласуването, отхвърля се. 112. За. Против. Отхвърля се. 113 за. Против. Отхвърля се. 114. 115. За. Против. Отхвърля се. най... най... А, here. Okay. Поправка 116. 116. За. Против. Отхвърля се. 117 за. Приема се. Момент. 117. 117 adopted.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 Odrzucona, okej. Okay. Jesteśmy w tej chwili przy poprawce. A nie, беше отхвърлено всъщност. 107. One fifteen. Yeah, yeah, yeah. 115 była odrzucona. Jesteśmy przy poprawce powtarza... Okay. 115 беше отхвърлено. Не, нека да повторим също 115 от за, против, отхвърля се. 116 за, против, отхвърля се. Е- изменение 117 е отлично и много по-добро от компромис първи, но компромис първи беше прията така, че изменение 117, 118 и 119 са отхвърлени. Те просто отпадат. И преминаваме към изменение 120. Так, але в tej chwili głosowaliśmy poprawkę 120 i 116. Да, но тук ще гласувахме изменение 116. И сега продължаваме с изменение 120. Кто е за поправка 120? Кто е за поправка 120? 120. За, против, отхвърля се. 121, 122, 123 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 124, 125 и 126 за, против, отхвърля се. 127 за, против. То 29 за, против, отхвърля се. 130 за, приема се. 131 за, против, отхвърля се. 132 за, против, Отхвърля се. 133 за. Против. Отхвърля се. 134 за. Приема се. 135 за. Против. Отхвърля се. 136 за. Против. Отхвърля се. 136. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. за. Приема се. 138 за. Против. Отхвърля се. 139 за. Против. Отхвърля се. 140 за. Против. Отхвърля се. 141 за. Против. Отхвърля се. 142 за. Приема се. 143. За. Против. Нека да направим проверка. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 164. За. Против. Отхвърля се. 165. За. Приема се. 166. За. Против. Отхвърля се. 167. За. Против. Добре. 167 за. Против. Гласуваме изменение 167. След което ще видим как продължаваме. За. Против. Отхвърля се. 169. 169 за. Против. Отхвърля се. Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 173 за, Приема се. 174 за. Против. Отхвърля се. 175 за. Против. Отхвърля се. 186 за. Приема се. 178 178 за. Приема се. 179 за. Против. Отхвърля се. 180 за. Против. Отхвърля се. 181 за. Против. Отхвърля се. 182 за. Против. Отхвърля се. 183 за. Против. Отхвърля се. 184 за. Приема се. 187 за. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка. Изменение 187. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 185 за. Против. Отхвърля се. 186 за. Приема се. 188 за. Против. Отхвърля се. 189 за. Против. Отхвърля се. 190 за. Против. Приема се, но нека да направим проверка. Изменение 190, моля гласувайте. Да Прекратете гласуването. Отхвърля се. 191 за. Против. Отхвърля се. 122 за. Против. Приема се. 194 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 194. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 198 за. Против. Отхвърля се. 199 за. Приема се. 200 за. Против. Отхвърля се. 201 за. Против. Отхвърля се. 202 за. Против. Отхвърля се. 203 за. Приема се. 215 за. Приема се. 216 за. Приема се. 217 за. Приема се. 218 за. Против. Отхвърля се. 219 за. Приема се. Искате да направим проверка? Не. Добре. 220. Господин Агни иска проверка, така ли? Не, 220 за, против отхвърля се. Петстотин за. Приема се. 525 за. Приема се. 526 за. Приема се. 527, 528, 529 и 530 за, приема се. 531 за, приема се. 532 за, приема се. 533 за, приема се. 534 за, приема се. 535 за, приема се. 536 за, приема се. 537 за, приема се. 538 и 39 за. Приемат се. Поздравление за господин Шани. Компромисно изменение номер 10. Моля, гласувайте електронно. Компромис 10. Замека гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай Гласуваме проектото становището като цяло. Гласуваме проектото становище с направените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Петир. Искате ли да вземете думата? Niech pan poseł Kalinowski zostawi słuchawki. Hvala, gospodine predsjedniče. Благодаря ви, господин председател. Бих искал, да благодаря, бих искал да благодаря на всички колеги, подкрепили доклада. Той беше прият с много голямо мнозинство, което ясно показва, че комисията по е, селското стопанство има много ясна визия за бъдещето на биогоривата и биомасата и наистина искрено се надявам, че комисиите Енви и е, ИТРИ ще вземат предвид нашето становище. Възобновяемите енергийни източници бяха тясно свързани с селскотопанското производство през последните години. И въпросите свързани с е, горското стопанство и селското стопанство по голяма степен засягат е, политиката в областта на климата полезно да взаимодействаме, защото тези политики гарантира поносими цени за хранителните стоки, като основната ни цел е да бъдем независими при потребата на протеини за прехрана и също така по, да се предпазим от ГМО. Целта ни е да мина работни места в същите райони. Ето защо съм убеден, че този доклад е особено важен. Затова още веднъж бих искала да благодаря на всички, които допринесеха за неговото подготвяне. Благодаря на представителите на секретарията и на политическата ни група. Председателят, много ви благодаря. Благодаря и на докладчиците в Сянка и на всички останали. И само още нещо. А, мисля, че трябва да бъде малко повече време, е, внимание, извинете, и на цялостната обстановка тук за работа в комисията. Струва, че понякога много време прекарваме в боричка на и каране за дреболи, така че нека понякога да решаваме тези въпроси по, по-лесно на чаша кафе. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите, приключихме по-рано. Желая ви приятна вечер. Ще имаме изслушане съвместно с комисията НБ на 11 октомври, също съдание 11 и 12 октомври. Благодаря ви, закривам заседанието.